който

Уважаеми колеги, в отсъствието на господин Клинц е, имам удоволствието да председателствам днешния семинар за ефекта от е, кризата върху новите държави членки. Радвам се, че провеждаме този специален семинар е, по тази тема, тъй като економиките от Централна и Източна Европа бяха най-силно засегнати от кризата. Същевременно много от дискусиите в Европейския съюз за антикризисни стратегии и мерки се отнасят обикновено за еврозоната. Но ново присъединилите се страни са още по-уязвими от кризата. Същевременно дори някои от а, старите а, държави а, членки също са засегнати. Ние в Европейския парламент проведохме дебат в пленарна зала по подобна тема, как да се възстанови економиката на Централна и Източна Европа. Като евродепутат от нова държава членка, аз високо оценя мненията и солидарността, изразени от повечето колеги по отношение на новите държави членки, както и за дълбокото им разбиране за дълбокия ефект върху нашите економики и дългосрочния ефект върху растежа новите държави членки. По въпроса за солидарност, независимо дали тук говорим за нови или стари държави членки, не бива да забравяме, че всяка страна трябва да носи лична отговорност за прилагането на нужните реформи и за спазването на общите критерии за валутния съюз. Днес специализираната ни комисия ще разгледа презентациите на няколко известни оратори. Ще имаме два панела. Всеки от ораторите ще разполага с 10 минути да представи своята тема. Първият панел е свързан с макроекономическият политика ще имаме не две, а три сесии, тъй като господин Гомулка е на летището във Варшава и за съжаление той няма да може да присъства днес, но той ни представи документ от пет страници и е готов да приеме въпроси от евродепутатите. Първият ни оратор е господин Филип Кереман, началник на отдел мониторинг на развитието на националните финанси и външно финансиране в Европейската комисия. Искам да му благодаря за бързата реакция и за това, че прия поканата ни. Госпожа Екатерина Шметкова е вторият оратор. Тя е изпълнителен директор в отдела за економически изследвания и финансова стабилност на Чешката национална банка. И третия ни оратор е господин Золта Дарвес, който е научен работник от Брюгел. Вие разполагате с разпечатки на презентациите. В а, втория панел ще обсъдим структурния ефект, ролята на кохезионната политика и стратегия за изход с два оратори, господин Питър Хел и Фабиан Зулек. Първата тема, която ще разгледаме е макроекономическия ефект, монетарни и финансови политики и а, монетарното сътрудничество извън еврозоната възможностите за разширяване на еврозоната. Давам сега думата на господин Киреман да ни представи своите виждания по тази тема. Благодаря за мен. Е удоволствие, че съм тук. Разбира се, бих предпочел да бях получил поканата по-рано. Надявам се, че някой ще ми помогне с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 slideshow. Slideshow, you show, yes. You show. Okay. And then just Yeah. So I've uh, structured my uh, presentation. Структурирах презентацията си по пет е, теми. Те съдържат и основните послания, които искам да отправя. Както виждате, това не е цялостна представене на кризата, какво представлява тя и какъв е ефекта върху всички нови държави членки, но искам да фокусирам вниманието върху някои конкретни въпроси. Както спомена председателката, ще говорим а, за ефекта от кризата върху новите държави членки, съпоставено с ефекта върху старите. И ще се спра на един конкретен отговор, на Европейския съюз подкрепа за платежния баланс на новите държави членки. Ние считаме тази политическа мярка за успешна. Външните банки играят важна роля в новите държави членки. Те допринасят за експанзията, както и за бързото разрастване и в последствие до спада. За това ние излязохме с Европейска банкова инициатива, за да можем да накараме банките, ангажирани в тези страни, да останат там. Средствата, които се предлагат от международните финансови институции, не трябва да напускат тези страни. На следващо място ще разгледам какво е отношението на Европейския съюз към страните, които не членуват в еврозоната и в, към онези, които са членки на еврозоната. Кои са онези механизми, които могат да помогнат на страните от еврозоната. И на последно място ще направя а, заключение и ще се спра на някои от оставащите предизвикателства. Повечето от новите държави членки имат по-сериозен спад, отколкото останалите. Ефекта се чувства както в финансовата, така и в търговската сфера. Ефектът като цяло беше малко позакъснял в сравнение с ефекта върху старите държави членки. Особено в балтийските държави кризата се усети на много ранен етап. Особени характеристики на тези ефекти на кризата върху новите държави членки е, че възприятието за риска който представлява тези държави членки, нараства, нарасна. Тези сътресения се изпитаха много силно от държавите членки, поради това, че политическата реакция в тези страни беше доста ограничена. Друга характеристика е, че имаше сериозна корекция в цените на недвижимите имоти в новите държави членки. По отношение на еврозоната, спада в економическата активност беше малко по-смекчен и на по-широка основа. На този слайд можете да видите представено в графичен вид това, което казах току-що. Спад в новите държави членки от много високи нива на растеж – и малко по-късно, отколкото страните от еврозоната. И а, виждаме, че рецесията в новите държави членки е много по-дълбока. И така, кои от новите държави членки бяха най-силно засегнати? Това бяха страните, които имаха най-големи външни дисбаланси, защото те разчитаха на внос на капитали, за да финансират увеличението на кредита. И поради съображения, свързани с доверието, както и поради натрупване на дълг, и то много бързо, притока на капитали спадна, лихвеният ликвените проценти рязко се покачиха и в някои страни а, се появи недостиг на финансиране. Международната общност а, трябваше да се намеси в тези случаи. На този слайд а, виждате графика по страни, какъв е бил ефекта от кризата. Ние правим анализ общо от пика на растежа от третото три месече на миналата година, когато разполагахме с информация, когато започна свиване на БВП, най-вече в Балтийските страни, в Латвия в, по, с повече от 20% дори. Някои от старите държави членки е, също изпитаха в по-слаб е, мащаб е, този ефект. при Польша само нямаше рязка рецесия. Ако вземем последните две години, там има положителен растеж. И така, новите държави членки изпитаха по-силно ефекта от кризата но тук трябва отделно да споменем за Полша. Важна политическа мярка беше подпомагането на платежния баланс. Тази помощ за платежния баланс беше насочена предимно към страните, които не членуват в еврозоната. Има различни стъпки, които трябва да се следват. Когато една страна иска да се възползва от този инструмент, трябва да се подаде молба от страната. С квалифицирано мнозинство съвета взема решение, комисията договаря условията на заема и всичко това се случва с съдействието на МВФ, като се спазват изискуемите условия. Прави се и проверка заедно с МВФ, провеждат се и съвместни мисии с МВФ в тези страни. Около 50 милиарда са заделени за тази цел. Преди две години беше 12 милиарда и двукратно беше увеличаван тавана, за да се достигне до 50 милиарда. Само Унгария, Латвия и Румъния в момента се ползват от подкрепа за платежния баланс. Тук виждате обзор на първоначални обещаните суми за страните. За Унгария 20 милиарда, около 20% от БВП, Латвия 7 милиарда, това е 40% от БВП, Румъния също 20 милиарда, което съставлява малко под това, което е от, а, съотношението спрямо БВП на Унгария. Приноса на МВФ обикновено е по-голям, с изключение в случая на а, Латвия, където повечето средства са предоставени от Европейския съюз. При Латвия има също и двустранна помощ, която се предлага от а, отделни държави а, членки. Така че тук са включени страни, както от Европейския съюз, така и такива, които не членуват в Европейския съюз. Например, Норвегия по принцип е готова да предостави заем на Латвия. Струва си да отбележим също, че има две нови държави членки, които заради солидарност и за да покажат, че не изпитват трудности и могат да се позволят да предоставят средства Полша, Естония и Чешката република също предлагат такава подкрепа. Ще пропусна този слайд и сега преминавам към следващия въпрос, на който искам да наблегна, а именно ролята на международните банки и в частност по отношение на трите страни, които се ползват от международна помощ. Тези страни са важни за паричните потоци и приноса им в развитието, както и в резултат на притока на капитали има също и подобряване на растежа. Тук може да се види отразено важността на някои страни. Например, има 7 австрийски банки, които са активни в региона в повече от една страна. Гръцките банки също са активни в няколко от държавите от източна Европа. Северните банки, може би поради географски причини, са по-активни в Латвия. И така, какво представлява тази европейска инициатива за а, координация между банките? Банките, които са активни в а, региона, <clears throat> трябва да си сътрудничат за решаването на общи проблеми, за да се стигне до изход от кризата. Всяка банка си има собствени интереси и при липсата на координация се стига до разнопосочност в стратегията. Всички банки обаче са заинтересовани, ако има криза, да се опитат да изнесат средствата си, да спасят а, а, своите а, активи преди да се стигне до обесценяване на валутата. Това е подхода на банките, които искат да максимализират печалбата си. От друга страна, международните донори, както и всички банки, взети като група, са заинтересовани от това да продължат дейността си в съответната страна. И целта на тази инициатива е да информираме банките за възможностите, да ги убедим да продължат дейността си в тези страни, че там те реализират печалба. Вярно, че страната е в криза, но е, трябва да се гледа в по-дългосрочна перспектива, когато ще се преодолее този труден период в страната и отново ще се премине към растеж когато банката отново ще може да реализира печалби. Това е джентълменско споразумение с банките. Разбира се, ние не може да контролираме капитала. Ние се намираме в Европейския съюз, където имаме четири основни свободи. И една от тези свободи е свободата на свободно движение на капитала. И въвеждането на контрол върху капитала може да отправи лош контрапродуктивен сигнал. Както видяхме в предишния слайд, ние разговаряхме с някои от по-големите банки, за да ги убедим. Няма смисъл да се канят всички предприятия, всички производители, защото групата става прекалено голяма, не може да се координира поради мащаба им. Относно конкретните форми за координацията – това става чрез поредица от срещи, които се провеждат в Брюксел, Стокхолм, както и Виена. Съжалявам, времето ми приключва, така че ще премина към заключението. По време на тези заседания, на тези срещи, ние се опитваме да бъдат поети определени ангажименти за запазване на експозициите в съответните страни. Ако се налага рекапитализация, това също да бъде направено. Провеждаме срещи на ниво отделни страни, както и срещи между всички банки. Последната среща се състоя миналия петък за Босна и Херцеговина и Сърбия. Това са две страни, които не членуват в Европейския съюз, но Европейския съюз ги подпомага със средства, затова те участват в инициативата. Следващата голяма среща е предвидена да се проведе в Атина в средата на месец март. Това е развитието на експозицията на банките майки – това, което искам да подчертая, е, че с тази инициатива за координация и благодарение на присъствието на банките в новите държави членки, тези страни успяха да преодолеят кризата, защото чуждестранните банки правят така, че техните дъщерни банки да бъдат рекапитализирани и в резултат от това, от гледна точка на публичните средства, необходимостта от такива средства беше по-малка, отколкото в еврозоната. В еврозоната представенето на гаранции за рекапитализация от страна на властите бяха много по-големи като мащаб, отколкото в новите страни членки отчасти. Това се дължи, разбира се, на факта, че кризата не беше толкова дълбока в новите държави членки, но и отчасти, защото чуждестранните банки изиграха своята роля. Имам също няколко слайда за ролята на Европейския съюз и механизмите за подпомагане, но тук съм поканен да прекъсна, затова ще прекъсна. Председателката, убедена съм, че ще има много въпроси в заключение, казва а, оратора, Европейския съюз даде положителен принос, но предизвикателствата остават. Благодаря, това беше много интересно. Аз съм убедена, че ще има и много въпроси към вас. Сега ще дам думата на госпожа Шмиткова, която ще сподели с нас своите идеи за въздействието на кризата върху страните нечленуващи в еврозоната. Добър ден! Благодаря ви за поканата да участвам в тази много актуална конференция. Аз е, в моето изложение ще е, представя три основни тези. Първо и двете групи и новите, и старите държави членки са доста хетерогенни, така че не бива да говорим за групата на новите държави членки като за една отделна хомогенна група. Второ, страните засегнати най-силно от кризата са страните, в които съчетанието от макроекономическа и финансова стабилност присъстваха, т.е страните бяха засегнати не от един тип фактори. Третата теза е, че ни предстоят предизвикателства, тъй като не можем да, се, да преодолеем лесно проблемите. Първата теза е свързана с хетерогенността на новите държави членки. На пръв поглед ни се струва, че новите държави членки бяха засегнати по-сериозно от финансовата криза, защото виждаме повече страни обозначени в е, червено в групата на новите държави членки. Това са страните, в, в които БВП спадна с повече от 5%. Някои от тези страни обаче са много малки както каза Филип, Полша е единствената страна с положителен растеж. Когато изчислим претеглената стойност по населението, старите членки, новите членки, членове на еврозоната и страните не членуващи в еврозоната, ще видим, че населението в тези групи беше засегнато по подобен начин. Тоест, е, спад е, в е, растеж на глава от населението. Това се дължи на факта, че и двете групи са разнородни. Не би трябвало да смятаме, че балтийските страни са представителни за всички нови държави членки. Така, първата ми теза е, че трябва да внимаваме, когато говорим, че всички нови държави членки са били по-сериозно засегнати от кризата в сравнение с старите държави членки. Има опасност от пренасяне на кризата върху старите. Когато кажем, че всички нови държави членки са били засегнати, можем да изпратим съответен сигнал към пазара. Някои от новите държави членки се справиха по-добре, защото трябва да разгледаме по-внимателно отделните страни и факти. Причината за разнородността са различни. Аз ще се опитам да ги представя в две групи. Има макроекономически фактори, които са различни за старите и новите държави членки, както и някои фактори на финансовата стабилност. Сред макроекономическите фактори следва да включим голямата задлъжнявост, но не всички държави членки, нови държави членки са големи длъжници. Също така страните, в които валутата е обвързана към друга, са са били по-благодетелствени, тъй като в другите страни, тъй като в тези страни има по-голяма вероятност от жилищни балони. Освен това, домакинствата в някои страните предпочитат вътрешната валута. Някои банкови сектори не зависят от трансгранично финансиране тези страни не зависят от а, а, трансгранични а, средства, така че тези страни не бяха засегнати сериозно от кризата. Например, Словакия и Чешката република са страни, в които нивото на спестяванията е много високо. Вторият фактор за финансовата стабилност е свързан с това, че макроекономическата политика е надежна в смисъл, че домаки, не всички домаки, че брой на домакинствата взели кредити в чужда валута е по-малък. На този слайд виждате две диаграми, на които е направено сравнение между страни с валута обвързана към друга, а в, и страни с, свободно плаваща валута. Първата група или подгрупа е имала склонност към е, натрупването на голям външен дълг. Инфлацията е, е била на добри равнища. Същ, подобно също въжи и за жилищната криза. Не е вярно, че във всички държави членки има е, значителен жилищен балон. В страни, страните с е, обвързана е, валута, вероятността от жилищни балони беше много по-висока, за разлика от страните с плаваща валута. Ако в старите държави членки и картината е подобна. В страни като Испания, Гърция и Португалия цените на имотите се повишаваха стремглаво и се формира нетна външна задлъжнявост. Ето защо новите държави членки не бяха единствените засегнати от кризата. Що се отнася до факторите за финансова стабилност, най-важният показател според мен е съотношението кредит към депозити на диаграмата. Хоризонталните линии показват средната стойност за членовете на еврозоната. Разликата е между 25 и 75. Някои от новите държави членки, като Чешката република, Словакия, са страни, в които нивото на спестяванията е високо. Също така има и нови държави членки, в които положението е сравнимо с това. В стари държави, член като България и Польша, от друга страна са балтийските страни, които нямат достатъчно депозити. И страните, които спестяват, успяха да се справят с кризата по-добре, другите а, зависят от трансгранични потоци. Също така, както споменах, доверието в местната валута и политика беше много важно в периода на криза. Тук виждате експозицията в валутни кредити в някои страни, като Чешката република и Словакия домакинствата не взимаха кредити в чужда валута. Това не въжи за някои стари държави членки, като Австрия, например. И разбира се, в страни, в които домакинствата не са взимали кредити в местна валута, са развили експозиция – това са показатели, които говорят за по-голяма уязвимост на тези страни. Аз ще прескоча следващия слайд на последната диаграма е показано самоотношението на нетната външна позиция на банките. Както виждате, в някои държави членки показват подобни характеристики по отношение на валутния риск. Някои държави членки са развили силна експозиция, например банковия сектор има сериозна експозиция. Балтийските държави, Румъния и България също така, но но в новите държави членки положението е сравнимо с страните от еврозоната. На тази графика интересното е това, че експозицията към валутния риск не, не съответства на собствеността, на чуждата собственост. В страни, в които собствеността се контролира от чужбина, успе успяха да запазят нетна положителна експозиция на банките си в сравнение с други страни. Така че според мен чуждата собственост не означава непременно експозиция към валутен риск. Всичко зависи от управлението на банките и така. Двете полуки, които бих искала да споделя с вас възоснова на представените графики е, че държавите членки на Европейски съюз, както сто, стари, така и нови, всъщност имат различна, водят различна политика, което води и до различни резултати. Някои успяха да се справят с кризата по-добре от други. Онова, което помогне доброто управление на банковия сектор, независимо от това дали той е местен или чуждестранен, в страни, в които банковия сектор е бил наясно с системните рискове, не е имал сериозни експозиции спрямо външния сектор и цените на жилищата – в които традиционните банкови дейности са се запазили, са успели да преодолеят кризата. Какви са предизвикателствата? Политическите области, има политически области, които, в които реш... няма лесни решения. Това са проблеми, които съществуват отдавна. И така, първото предизвикателство е да се преодолеят сериозните дисбаланси в платежния баланс. Страните с плаващ валутен курс се приспособяват по-бързо, но и там, но там пък валутният курс е по-колеблив. Второто предизвикателство е включването на системните рискове в управлението на риска, тъй като валутния риск се превръща в кредитен риск. Също така поради проблема с, с доверието е необходимо да се разработят инструменти, така че да не се допусне а, паника, която да доведе до масово изтегляне на влоговете. Тоест, необходимо е да се приемат а, мерки, за планиране на макроликвидността. И не на последно място да се обмислят последиците от пакетите кризисни данъчни мерки. Какви последици ще имат тези мерки за приемането на еврото? Възможно е в по-дългосрочен план това да доведе до повишаване, до по-висока цена. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо Шмиткова. Сега господин Дарвас ще ни представи на общите макроперспективи в новите държави членки. Благодаря ви много за поканата. Съгласен съм с много от аргументите, изложени от предишните двама оратори. Ще се опитам да не ги повтарям и ще говоря по малко по-различна тема. Както и двамата оратори казаха преди мен, новите държави членки и в по-широк смисъл целият Централно европейски регион беше силно засегнат от кризата. Трябва да подчертаем, че такива сериозни проблеми, като недостъг на валута, масово тегляне на влогове от банките или пък разпадане на банковата система, както се случи в Аржентина или другаде, за сега са избягнати. И това се дължи в голяма степен и на различните реакции към кризата. Има спад в БВП с изключение на Полша във всички останали страни. Това е мярка, която посочва колко сериозна е кризата. Виждаме на тази графика как Кризата доведе до промяна в траекторията на растежа преди и след кризата. Когато едно лице става безработно, и когато не може да се намери дълго време работа, естествено, че изпитва по-силно проблемите. Следващата графика показва ефекта от кризата също по малко по-различен начин. В оранжево съм посочил пет от новите държави членки – Беше а, споменато, че много анализатори групират страните, независимо, че МВФ е извадила някои от тези страни от а, групата, за която говорим. В червено съм посочил някои други а, страни, като САЩ, 25 страни от Азия, Африка, Китай и прочие. Има също отделно посочен Ирландия, която беше силно засегната от кризата, също трите балтийски държави, както подчертаха и предишните оратори, са силно засегнати. Между 30 и 40% изпада е в техния БВП в сравнение с периода преди кризата. Има само три изключения – Кипър и Малта, от новите държави членки, които са твърде а, малки и са по-добре интегрирани с останалата част на Европа. А, Польша е друго изключение, но въпреки това всички останали държави членки бяха най-силно засегнати. Освен трите балтийски държави, има и други, които бяха силно засегнати. И така, какво определя различните реакции на кризата? На първо място имаше а, силно разчитане на капиталови при потоци и имаше опасение, че те могат да спрат. Тук виждате по какъв начин са постъпвали капиталите в Централна и Източна Европа. Тук са посочени също и различните видове инвестиционни портфели. Има близо 10% приток на капитал, но в последствие резултат на кризата стига до нула. В някои от страните имаше изтичане на капитали, например в Латвия. На тази диаграма се вижда, че има загуба на приток на капитал и опасение, че ще има спиране на тези приходи. Съгласен съм с предишните оратори, че вътрешната политика играе изключително важна роля. Например, в трите балтийски страни те запазиха фиксирания си валутен курс в началото на 2000-та година, всъщност никой не искаше от тях да променят този режим. И този фиксиран курс, съчетан с висока инфлация и други неблагоприятни фактори, покачване на цените и прочие, всичко това създаде допълнителни трудности. Моята страна, Унгария, също допусна сериозни грешки в фискалната си политика по време на годините преди кризата, когато нещата вървяха добре в Европа, унгарското правителство натрупа огромен бюджетен дефицит, което не беше приемливо. Тоест бяха допуснати някои политически грешки в страните. Но основното ми послание, е, че европейската интеграция даде силен тласък на капиталовите потоци и за смягчаване на уязвимите елементи. Региона, както казах, разчита много на приток на капитали отвън. Интеграцията в Европейския съюз беше основна цел и благоприятства развитието на тези страни. Отговорността трябва да бъде споделена по отношение на справянето с тези уязвими места. Търговията е много важна в всички страни. Тя се разви бързо през последните 10 години в страни като Словакия. Повече от една четвърта от износа им беше силно засегната. Освен това имаше напускане на работна ръка, паричните преводи от тях частично финансираха а, страните, но те намаляха, което а, направи трудно финансирането на текущата сметка на тези страни. източна и западна Европа, както казах и по-рано, трябва да поемат съвместна отговорност за справяне с тези уязвими места. Има две подгрупи, страни. Искам да добавя, че има доста голямо различие в търговските баланси между двете групи. В Централна и Източна Европа търговията беше небалансирана. Имаше също изграждане на конкурентни индустрии, но в други страни, България, Румъния и Балтийските страни, имаше влушаване на търговския баланс, което означаваше, че модела който следваха, е неустойчив и разчитането им на капитали отвън ги направи по-уязвими. Балтийските страни, Румъния и България, имаха доста въпросителни относно техния бъдещ растеж. И така, как могат да се обяснят фактите, че се избягнаха най-големите проблеми от предишните кризи. Имаше координиран отговор, координиран отговор на кризата. Освен това, с кохезионните и структурни фондове направиха плащания в началото на периода, Европейската инвестиционна банка и BRD значително увеличиха своята дейност. Много неща бяха направени в международен план в подкрепа на тези страни. Както почерта и колежката от Чехия, банковата система беше много по-стабилна, много по-малко уязвима, отколкото при предишни кризи, например тази в Азия от преди Много важна е, беше Виенската инициатива за поддържане на поетите ангажименти. Европейската Централна банка индиректно помогна на тези страни, като предостави ликвидност за майките, банките майки, които оперират в тези страни. които от своя страна подкрепиха своите дъщерни а, дружества. Аз съм отнова държава членка и се радвам, че моята страна и другите страни от региона бяха подпомогнати. Но остават някои въпросителни. Все още има и рискове. Някои от тях са свързани с ролята на чуждестранните банки. Те бяха важни за растежа преди кризата, за трансфер на технологии. Това помегна а, на тези страни да развият а, ефективни банкови системи, които са важни за економическия растеж. От друга страна обаче, а, те доведоха и до натрупване на повече уязвимост. Беше подчертано увеличаването на цената на жилищата, в Балтийските страни, което имаше също и огромен бум в продажбата на жилища, в Латвия сега цените на жилищата спаднаха с около 70%, т.е. две трети от стоеността на жилищата беше загубена. Причината за този жилищен бум беше свързана отчасти също с следвената политика. Имаше негативни лихвени проценти в балтийските страни, агресивно поведение на чуждестранните банки. И на следващо място, нещо, което е много важно и се отнася за бъдещето. Аз съм доста скептично настроен и действително се опасявам, че процес на намаляване на експозицията на банките, намаляване на тяхната задлъжнялост, създава а, риск. Дори ако тези банки не се оттеглят, както е случая за сега, има опасение а, относно а, кредитите, които могат да бъдат предоставени в бъдеще. Относно ролята на Европейската централна банка, тя предложи слопови операции за Дания и Швеция, които са извън еврозоната, но не и за други страни, което е трудно разбираемо. Едно от ключовите изключения е Естония, която кандидатства за членство в еврозоната през тази година. Но при нея има около 20% спад на БВП през последните две години. Имаше ревизия на прогнозата за БВП с повече от 30% висок бюджетен дефицит. Въпреки, че в западноевропейските страни бюджетният дефицит беше много по-висок, Естония обаче има доста добър шанс да се присъедини към еврозоната и се надявам, че нейният молба ще бъде прията. Разбира се, критериите трябва да се спазват по един устойчив начин. Не знаем кога комисията и ЕЦБ ще подготвят а, своето становище и какво ще бъде то, но се надявам то да бъде благоприятно. Надявам се, че Естония ще успее да се присъедини към еврозоната. За останалите страни има значителен спад в шансовете за присъединяване в резултати на кризата в Гърция, в известен смисъл на тази в Испания и Ирландия. Гърция постави пред сериозни изпитания еврозоната, нови, държавите членки от еврозоната се опасяват от последиците. В еврозоната има към момента достатъчно проблеми, за това няма голям апетит за присъединяване на нови страни към еврозоната. Дълга в Естония, например, държавният дълг е отрицателен. Основният проблем за приемането на нови членове в еврозоната. е свързан с, с, е, с кризата и че задълбочаването на тази криза в е, Гърция и Испания води до намаляване на желанието на е, еврозоната за приемане на нови членове. Страните, които трябва да се присъединят към еврозоната, трябва да отговорят на всички критерии, въпреки че страните, които вече членуват в еврозоната, не отговарят на тях. Някои от страните имат доста гъвкави економики, биха могли да функционират добре в еврозоната. Полша и Чешката република също се развиват добре, те имат плаващи валутни курсове, за сега нямат силно желание за присъединяване. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Дарвас. Сега разполагаме с около един час за въпроси и отговори. Аз предлагам да чуем три въпроса, след това да се дадат отговорите и кажете към кого задавате въпрос, господин Столоян. Благодаря, госпожо председател. Аз имам въпрос към господин Келерман. Е, Румъния влезе в Европейския съюз, като едно от условията беше да се либерализират капиталовите сметки. След това непрекъснато бяхме свидетели на бързо покачване на краткосрочен външен дълг. И той беше подхранван от банки, фирми, наднационални предприятия и преди кризата този краткосрочен външен дълг беше, сравняваше приблизително на чуждите резерви на Румъния. Помните, когато Южна Корея изпита трудности. И въпросът ми е, когато има тенденция за повишаване на краткосрочния чуждестранен дълг, не можеш да бъдеш блокиран поради свободните капиталови а, сметки мерки трябва да се трябва да се сложи край на тази тенденция. Какво мислите вие по този въпрос? Благодаря. Госпожа Берес. Въпрос ли имате? Госпожа Йори. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за много интересните идеи, представени от ораторите. Благодаря много на госпожа Шмиткова за това, което тя каза, а именно, че не можем да обобщаваме. Не можем да гледаме на държавите членки в, на еврозоната и страните извън нея. А, не можем да ги поставяме на подобен знаменател. Всъщност политиката на правителството определя положението в една страна макар че в... И виждаме, че различните страни преминават през различен път в зависимост от политиката, която води правителството. Тоест, трябва да подхождаме към всяка страна съобразно националната и специфика. Второ, което според мен е много важно, малките страни с отворените економики, не говорим за малки страни, като, когато кажа малка страна, малкото не е абсолютна абсолютно понятие. По страни, които зависят от външно финансиране, са много уязвими тогава, когато са извън еврозоната. Според мен има едно много интересно противоречие. Страните, които се присъединиха към през 2004 година, имаха желание, изразиха желание да влязат в еврозоната максимално бързо. Така, т.е. цялата им политика беше насочена към тази цел. Заедно с това в Европейския съюз има едно желание за институционализиране на еврозоната. Лисабонския договор е също така стъпка в тази посока, но аз смятам, че това не бива да се прави, тъй като бариерата и летвата за бъдещите членове ще се вдигне много високо. Бих искал да чуя вашето мнение по този въпрос. Третото, което искам да кажа, е свързано с отговорността на правителствата. Сега всички погледи са насочени към Гърция. Само, че, както каза господин Дарваш, Унгария е много красноречив пример. Тогава, когато се манипулират данните, когато не се представят истинските данни, нещата рано или късно излизат наяве. Очевидно е, че тогава, когато една страна представя верните данни и се опитва да води добра политика, може да избегне най-лошото. Споменахте Полша. В началото ситуацията в Полша не беше много по-добре, нещата не бяха много по-добре там, отколкото в Унгария, само че те е, изминаха различен път. Така че отговорните правителства успяват да избегнат най-сериозната криза. Също така би трябвало да отчитаме възможностите на фондовете на Европейския съюз трябва да видим кои страни успяха да се възползват от програмата за възстановяване на економиката на Европейския съюз. Унгария а, изразходва, похарчи така да се каже всички пари, отиде на червено и тогава, когато дойде а, кризата, а, страната не беше в състояние да следва препоръките на плана за възстановяване и не можа да оползотвори онези средства, които трябваше да осигурят подем на економиката. Ето това е и проблема. Това е причината за отрицателни растеж на Унгария. Нямаме възможност нямаме възможности, с които да дадем нов тласък на економиката, тъй като използвахме всички средства. Що се отнася до чуждестранните банки, няма спор относно това, че те допринесаха за економическия растеж в Централна и Източна Европа. Ситуацията в е, Унгария обаче ме води до въпроса, който аз искам да задам във връзка с а, е, е, евентуалната роля, която игра чуждестранните банки в повишаване на уязвимостта на страните. Вие отчитате ли въздействието на новите финансови регламенти върху новите държави членки? Т.е. ако се повишат капиталовите изисквания към банките, у нези банки, които не са получили капиталови инжестиции, които не са получили капиталови инжекции, няма ли да се окажат в по-неблагоприятно положение, тъй като те ще трябва да ограничат кредитите и това ще ще окаже въздействие върху малките и средни предприятия. Така че правите ли проучвания, в които моделирате онова, което би се случило. Председателката, благодаря. Имайте предвид обаче, че за да дадем възможност всички да се изкажат, трябва да говорим по-кратко. А, благодаря. Аз имам два въпроса. Един е свързан с банковия сектор. Един е въпрос е към господин Кереман. След всичките проучвания и анализи, направени от комисията, смятате ли, че кризата подкопа способността на банковия сектор да продължи да кредитира? Каква е вашата оценка за необходимите корекции в банковия сектор, като рекапитализация, преструктуриране и така нататък? Какво какво а, приспособяване според вас трябва да се осъществи в банковия сектор? Въпрос към госпожа Шмиткова. Ако направите сравнение между страните, в които валутата е свободно плаваща и сравните в които тя е върза с друга валута, ще видим, че страните, в които тя е по тя плава свободно, уязвимостта е по-слаба. По-нататък, във връзка с, с членството в еврозоната, смятате ли, че то осигурява по-голяма устойчивост и стабилно? Господин Кереман, повечето въпроси мисля, че бяха адресирани към вас. Ще се опитам да отговоря на въпросите по реда, по който бяха зададени към мен. Първият въпрос от парламентариста от Румъния за краткосрочните капиталови потоци в Румъния и други страни. И защо да се придържаме толкова ревностно към свободното движение на капиталите? Не само Европейския съюз, но и МВФ в някои случаи, като този, обмислят въвеждането на контрол в краткосрочен план, за да не допуснат спекулативни потоци. В крайна сметка обаче това не беше направено. Защо? На първо място, защото може да се заобиколи На второ място има Това показва, че има проблеми в страната, които не могат да решат с някои по-ортодоксални мерки, които да отговарят в по-голяма степен на пазарната економика. За това трябва да се избягват мерки, които а, засягат нормалното функциониране на пазара. Трябва да се е, избягва е, това да се случи. На следващо място, какво може да се направи като альтернатива? Монетарната политика не винаги е ефективна. Масовите капиталови покози презагряват економиката и това не помага затова в тези случаи трябва да се затегне фискалната политика. Това е сложно, това е, е свързано с вземане на политически решения, да се държи сметка на реакцията на гласоподавателите и прочие. Това създава трудна ситуация и понякога се опитваме да избегнем капиталовия контрол. Защо това е толкова трудно в някои страни? защото затягането на фискалната политика не се случи. Това беше отговора на този въпрос. Минавам към следващия въпрос от парламентаристката от Чехия. Всъщност от тя е от Унгария, поправя се господин Керемас. Ако съм разбрал правилно въпроса ви, вие питате какъв е ефекта от новите финансови регламенти, които са в процес на подготовка. Дали се иска повече а, строгост по отношение на рисковите а, схеми, и как това се отразява на съживяването на економиката предвид недостатъчните кредити, които са на разположение за малките и средни предприятия най-вече. Това е много чувствителен въпрос, защото имаше финансова криза, имаше свръхзадлъжнялост, твърде много спекулации и всичко това трябва да се регулира. Ако искаме да избегнем контрол върху капитала и да регулираме, е на банките да бъде предоставен повече капитал. Това е ключовата мярка, не повече от 8% според изискването на Базълския комитет. Пазар, разбира се, иска повече, но да има регу... регламентиран минимум, който обаче е доста над 8%. Това може да се направи за регулиране на банковата система. В настоящия момент имаме рискована економическа ситуация и всички знаем това. Затова трябва да се намери верния баланс. Ние обсъдихме и ролята на Европейската Централна банка, която инжектира много ликвидност в економиката, защото липсваше доверие между банките, имаше нарушаване на пазара, но тези средства трябва да бъдат отеглени от системата по някакъв начин. Тези средства могат да се използват за заеми, но има свиване на економиката, така че не се осъществява такива операции по предоставянето на, на, на заеми което затруднява от своя страна и съживяването на економиката. Третият въпрос беше от госпожа Хюбнер от Полша. Тук вече съм сигурен, защото вие сте бивш комисар – По въпроса за преструктурирането на банките и какви са перспективите в това отношение. Тук въпросът опира в по-голяма степен до конкуренцията, защото някои банки получиха много държавна помощ, не чак толкова много в Польша, но има някои страни, където това се случи, въпреки че има и други, където нямаше голяма намеса от а, е, държавата, но страни като Латвия, Унгария, там имаше доста държавна намеса, защото държавата трябваше да налее е, средства в е, банките, за да избегне голямата потребност от привличане на средства отвън банките трябваше да се преструктурират, е, да е, свият дейността си, защото държавната помощ не може да се използва за увеличаване на пазарния дял за сметка на конкуренти, които не са получили такава държавна помощ. Това е труден процес и така при намаляването на мащаба на операциите, при преструктурирането на банките, тези банки не могат да допринесат толкова много за съживяването на економиката. Това е така. Но има един общ принцип за равнопоставеността. Тези банки, които са получили държавни помощи, трябва да се преструктурират те трябва да върнат в срок от 5 години получената държавна помощ и едва след тогава могат да разширяват отново своята дейност. Смятам да спра до тук в отговора за, на трите въпроса, които бяха зададени. Сега госпожа Шмиткова има двата. Аз ще започна с коментара за от това колко голяма е дадена страна, тъй като действително това е един фактор, който не беше споменат в презентацията, но има смисъл. Например, Словакия, Чехия не са точно големи страни, те са малки страни и въпреки това те се умяха да се справят сравнително добре с кризата. Има два фактора, които бяха споменати вече от останалите ораторите, които са още по-важни, отколкото мащаба на страната, а именно дали страната е в състояние или не да привлича достатъчно местни влогове за използване на тези средства за финансиране и да не зависи в такава степен за трансгранично финансиране. На следващо място каква е надежността на прилаганите в страната политики. Но има неща, които не могат да бъдат променени бързо. Трябва да се отчита конкретната ситуация във всяка страна. Също е важно за какво се използват инвестициите. Дали тези външни преки инвестиции отиват за търговията, за разширяване на възможността за износ на економиката и да се генерират а, чрез износ достатъчно средства за а, финансирането на дълга. Но в Гърция или други страни нещата са по-различни. Там има а, дефицит и се стигне до неустойчива ситуация. На следващо място за платежния баланс. Често се твърди, че след като една страна се присъедини към еврозоната, проблемите с платежния баланс ще изчезнат. Има обаче страни като Испания, Португалия, Гърция, които имат висок външен дълг въпреки че проблемите на повърхността не се усеща толкова, дълга си стои, той трябва да бъде обслужван. Въпросът е, имаше и за това дали страните не трябва да се стремят максимално бързо към приемането на еврото, за да избегнат подобни проблеми в бъдещето. Аз не съм убедена, че еврото може да спаси страните от кризата освен ако няма добра вътрешна политика и разбира се, известен късмет, да няма сериозни външни сътресения. Аз не гледам на приемането на еврото като единствената възможност на разположение на страните. А на следващо място проблема с доверието. Това зависи от а, а, възможността за привличане на депозити вътре в страната, от историята на страната, не можем да променим историята. Балтийските страни може би ще могат по-бързо да възстановят баланса, ако приемат еврото по-рано. Но не може човек да преобърне историята и да върне загубеното доверие. Аз показах един слайд, иллюстриращ експозицията на заеми в чужда валута. Тук няма значение дали банките са чуждестранни банки или местни банки. Има банки, които не са изложени а, на такива а, заеми в чуждестранна валута които са чуждестранни и други, които са местни, са изложени на такъв а, а, са изложени на, на такъв а, риск. Така че аз не бих а, винила чуждестранните банки за а, кризата. Тези а, банки допринесоха в голяма степен за развитието на економиките, за растежа на тези а, страни. Много важно е как се управляват банките, дали интернализират а, риска. Така че не можем да виним чуждестранните банки. И тук бих била по-предпазлива. Имаше и въпрос дали новите правила, свързани с надзора, ще създадат допълнителни проблеми относно, например, необходимостта от набиране на капитал. Отново и тук читам, че в страните, където е имало добро управление на банките, добър банков надзор, банките трябва да са в състояние да набират капитал. Например, в Чехия на всяко три месече ние извършваме стрес тест на банковата система и ако установим, че банките не могат да понесат сътресения, свързани с колебливостта на валутните курсове и други фактори, тогава не не се преминава към увеличаване на, на капитала. Така че аз не бих посъветвал увеличаване на капитала там, където има а, риск. Затова трябва да се прави такъв тест за устойчивостта на банките регулярно. И последният ми коментар е свързан с разликата между страните, които с фиксиран валутен курс и еврозоната е. Има някои сходства между тези групи страни. Ако една страна е засегната от криза, ако няма достатъчно гъвкавост в економиката, ако няма ценови механизми, и тогава и в двете групи ще бъдат засегнати по сходен начин. Увеличаване на външния дълг, забавяне на темповете на економическо развитие. Тук нещата опират отново до доверието и за това страните от еврозоната се ползват с по-високо доверие и могат по-добре да се справят и с набирането на необходимата ликвидност, която да им помогне да излезат от кризата докато това ще е по-трудно за страните с фиксиран курс извън зоната. Но отново нещата опират до а, прилагането а, на добра а, политика, добро управление. Господин Дарваш има думата. Сега искам да продължа казаното за институционализирането на еврозоната. Отчасти съм несъгласен с вас. Очевидно е, че еврозоната не може да продължава по начина по който а, се развива до сега. Гърция е пример, а, но разбира се, ако погледнем а, Испания, Ирландия с много голям жилищен балон. Когато балонът се пукна, всички приходи, свързани с сектора на движими имоти, пресъхнаха. Когато нещата се развиваха добре, в Испания имаше данъчни стимули за недвижимите имоти и вътрешното търсене даваше своя принос. Така че очевидно са необходими институционални промени в еврозоната. Не знам дали ще бъде само на ниво еврогрупа, но аз лично подкрепям идеята, че слабостите на сегашните институции трябва да бъдат преодолени. Съгласен съм с вас обаче, че това не трябва да се прави по такъв начин, че да пострадат новите държави членки. Европейската централна банка предоставяше ликвидност по време на кризата. А, всички инструменти, които не отговарят на изискванията за финансиране от ЕЦБ, трябва да се продадат. Облигациите на полското правителство пострадаха по време на кризата. Всички сме съгласни, че тази страна води много отговорна политика. И спомням си, че имаше паника сред полските политици и валутният курс се повиши от 3,2 до 5. Ако Европейската централна банка беше приела а, облигациите, деноминирани в полски злоти, да бъдат а, финансирани, това нямаше да се случи. С други думи, е необходимо да се приемат някои инструменти за новите държави членки, особено нези, които имат добри показатели. Благодаря. Следните депутати са се записали за изказване. Някой друг иска ли? Госпожа Яконсари. Сари. Ние разбрахме, че има сериозни различия между а, старите и новите държави членки. Моят въпрос е, бихте ли казали няколко думи за политическата култура на всяка страна? Например, примери за страни, които са успели а, да преодолеят някои от най-сериозните проблеми по време на кризата. Страни, има страни, в които се водят сериозни диспути Вие споменахте многократно, че Польша е много добър пример за управление на криза. Бихте ли казали, казали нещо повече за Польша? Ивайло Калфин. Благодаря. Аз искам да направя няколко коментара – ще изразя несъгласие с някои от ораторите, ще бъда кратък. Първо, трябва да започнем с втората част на семинара. Не става дума за нови стари държави и членки, а за ниво на економическото развитие и съгласуваността. Ако погледнем групата на стари държави членки, ще видим същото. Там, където има по-добра съгласуваност и кохезия. Резултати от кризата, последствия от кризата не са толкова сериозни. Политиката на ЕЦБ влушава тази разлика. Не може да се очаква е, политика на ЕЦБ в част от Европейския съюз и политика на МВВ в друга част на Европейския съюз. Това просто не е възможно. Първо, първопричината на, за кризата в Централна и Източна Европа са пазарите. С намаленото потребление на европейския пазар с много малко изключение, тъй като кризата се определя от пазара и мерките за преодоляването и трябва да се базират на този подход. Освен това, виждаме много ясно, че колкото по-добре била макроекономическата политика преди кризата, толкова по-добре успява страната да преодолее проблемите на първия етап. По-нисък бюджетен дефицит или дори излишък, по-нисък държавен дълг, добър банков надзор и понякога свръхкапитализация на банките. Трето, имаме две парични системи в новите държави членки. Фиксиран валутен курс и плаващ валутен курс. Не бива да обвиняваме нито едната, нито другата система. От економическа гледна точка, плаващия валутен курс осигурява въз... стабилизация, но от друга страна фиксирания валутен курс осигурява по-добра макроекономическа политика преди криза. Така че страни с фиксиран валутен курс успяха да се справят по-добре от тунези с плаващия курс. Третото е свързано с рисковете. Виждаме различна реакция в новите държави членки, различно въздействие върху новите държави членки. Ако можем да кажем, че има общ знаменател, това е високия риск. Това проистича от различията в макроекономическите параметри на новите и стари държави членки. Възможностите за намеса са много по-малки. По-висока е възможността за ограничаване на разходите. В някои от новите държави членки бюджетните разходи са много по-гъвкави, отколкото в старите държави членки. Спада в преките чуждестранни инвестиции не е трагедия. Тук аз не съм съгласен с това, което беше казано защото тогава, когато преките чуждестранни инвестиции са насочени към капиталови инвестиции, видяхме, че това е неустойчиво потребление, така че спада в, притоц, в притока на намаления приток на капитали беше компенсирано. И накрая Онова, което трябва да се направи в резултат на кризата е следното. Повечето държави членки нямат толкова голяма потребност от подкрепа за платежния баланс, изключение на три страни, но другите имат нужда от помощ за реалната економика. И това е за да видим откъде идват парите. И тук Еврозоната може би не е непосредствена перспектива, защото е, за да има един на парична зона трябва конвергенция, но механизмът ИРМ-2 е много прозрачен механизъм за всички тези страни, тъй като ще им даде възможност да водят по-добра и стабилна економическа политика. Олис Шмидт има думата. Благодаря. Беше много интересно беше ми много интересно да изслушам докладчиците, а и колегите. Международният валутен фонд каза в началото на кризата, че щеше да стабилизира нещата по-добре, ако повече страни се бяха присъединили към еврозоната. И искам да чуя вашите коментари по този въпрос – Господин Дарваш в заключенията си казва, че кризата в Гърция затрудни разширяването на еврозоната. Защо? Тъкмо обратното би трябвало да бъде. Има нужда от повече сътрудничество, под... задълбочаване на сътрудничество в Европа. Може би не, не е необходимо да се променят нещата радикално, но да се улесни приема на нови страни в е, еврозоната. Международният валутен фонд е, предлага съвсем нова парична политика или поне поставят под съмнение старата. Така че нещата се развиват е, много бързо, не само в Европа, но и в света. Чудя се дали не сте твърде песимистичен. И една, една кратка забележка за плаващия валутен курс. Аз съм либерал и ми е интересно че, това, което вие казвате, а именно, че плаващия валутен курс е нещо полезно. Според мен, плаващия валутен курс в Европа, особено в днешно време, е много неприемлив начин на правене на политика. Аз, аз живея в страна, която изнася своите проблеми а, извън своите граници, особено, а, с, особено към своите съседи. Това е липса на солидарност, според мен, което не е а, не би трябвало да е характерно за Европа. Само 30 секунди. Плаващият валутен курс създава автоматична стабилност. Това го пише в учебниците. Това, което аз казах е, че дори тогава, когато има твърд валутен курс, той си има своите предимства. Сега ще помоля докладчиците да, да не отговарят да се придържат към две-минутно изказване, тъй като ни предстои втора част. Как предпочитате? Всички въпроси ли да чуете сега? Благодаря, госпожо председател. Изказвам се, искам да се извиня на докладчите това, че не бях в началото. Три точки. Първо, от гледна точка на въздействието на кризата и дебата, който водихме, бяха прияти механизми за надзор върху застраховката и банк, застрахователния сектор и банковия. Виждаме, че много банки, много застрахователни фирми зависят от чужди капитали. Това се оказва въпрос, който можем да дискутираме. Аз си мисля, че ако вземем за пример кризата в Унгария и ефекта на кризата върху Унгария, с плана за подпомагане – и подкрепа в е, е, имаше, е, бяха постигнати определени резултати. Що се отнася до присъединяването, възникнаха въпроси, свързани с недвижими имоти. И въпросът ми е, Не искам точен отговор с цифри, но между трудният, трудното осъществяване на национален надзор върху чуждите банки и колебливостта на инвестирането, инвестирания капитал от една страна и от друга страна инвестициите направени от тези предприятия, какво е каква е вашата оценка? От една страна има оттегляне на инвестиции, от друга страна а, контрол. Втори въпрос. За тези страни, и особено страните в еврозоната, има проблем с а, а, растежа, с модела на растежа. Спомена се е, сектора на движимите имоти в Испания и Ирландия. В началото Испания и Ирландия бяха модел за растеж. Проблемът възникна тогава, когато никой не се намеси. В Балтийските страни как смятате, че ще се развият нещата? с оглед на края на бума в недвижимите имоти. По-нататък, как гледате на дебатите, които се водят днес? Преди кризата се казваше, страните, които не са в еврозоната, не спазват критериите, защо трябва да изискваме страните кандидатки да ги спазват. Когато гледаме какво се случва в Гърция и други държави членки, как гледате на условията за влизане в еврозоната и какви, какво трябва да се направи, за да се осигури а, развитие и растеж. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се извиня за това, че изпуснах част от докладите, но искам да направя кратки коментари, да задам няколко въпроса. Съгласен съм с онези, които казват, че някои правителства трябва да поемат отговорност. Аз съм от Латвия, страна, която получи подкрепа за платежния баланс. Не съм съгласен обаче с това, че балтийските страни не са водили добра фискална политика. В Латвия никога не е имала повече от 13% дефицит. Имаше години, в които имахме излишък. Също можем да кажем и за Естония. Проблемът според мен частните предприятия и физическите лица изтеглиха огромни а, кредити, които достигнаха 140% от БВП. Това е сериозна тежа за економиката. Трябва да се запитаме защо. от една страна валутният курс, е също така пазарен дял – в, в, в годините на растеж някои банки успяваха да реализират добра норма на печалба. Когато договаряхме, когато преговаряхме с Международния валутен фонд и Европейската комисия, едно от условията – е да запазим обвързването с еврото, да се запази фиксирания валутен курс. Защото ако валутния курс стане плаващ, парите, кредиторите няма да си получат парите. Трябваше, освен в, в Латвия, трябваше да се спаси банката Парекс – и също така не биваше да се допускат изкривявани дисбаланси в банковия сектор. Да, данакоплаците трябваше да а, окажат подкрепа на банки, част от чиято, чиято собственост беше чуждестранност. Имам въпрос, свързан с Естония. Благодаря много на господин Дарвеш за неговите въпроси и коментари. Вие говорихте за Гърция, за Естония и казахте, че през 2010-2011 година никоя от държавите членки на еврозоната няма да спазят критериите от Мастрихт, но Естония тази година ще спази тези, ще отговори на тези изисквания. И доколкото знам, ако нещата вървят добре, Естония ще бъде поканена да присъедини. И ако еврозоната не може, не приеме е, Естония, няма ли това да бъде твърде лош сигнал за нея? Сега искам да дам думата на нашите оратори за кратки отговори. Започваме с господин Дарваш. Нека да започна с въпросите, които са свързани с разширяването на еврозоната и свързани с това въпроси. Проблема в Гърция не улеснява достъпа на страните до еврозоната. Аз съм економист, не политик, но ако бях политик, щях да имам възможност да спася една страна, която е излъгала с предоставянето на данни при приемането и в еврозоната. Но и ще бъда доста с неохота бих направил това. Но политиците от еврозоната може би мислят, че има достатъчно проблеми към настоящия момент вътре в еврозоната и присъединяването на нови членове би представлявало нова заплаха. Испания, Португалия също са в, в, в, в криза. В Португалия те имаха проблеми с валутния курс. Имаше висока задлъжнялост, но също време имаше бум в развитието на страната, но след като се пресни към еврозоната, вече нямаше конвергенция. А Испания поради спада на лихвените проценти, както и някои вътрешно-политически въпроси, имаше огромен бум в потреблението, в недвижимите имоти. Делът на строителния отрасъл рязко се повиши. Испания сега е в сериозни трудности, от които е трудно да излезе. Междувременно тя е загубила конкурентоспособност, тъй като разходите за всички отрасли са се увеличили значително, но също времено Испания е много голяма страна. В еврозоната, ако има страни, а, които не вървят добре, това не е добре за цялата зона. И за това по политически причини най-вече ще се гледа по-строго на приемането на нови членове, отколкото в миналото. Госпожа Шметкова, не знам, тя ли беше ли господин Кериман, споменаха, че в новите държави членки има повече гъвкавост в някои случаи. Но въпреки това риска остава. Аз поделя мнението, че Чешката република и Полша вероятно ще искат да запазят плаващия валутен курс. Балтийските страни, мисля, че най-добре за тях е да се присъединят към еврозоната колкото е възможно по-скоро, но въпросът за конкурентоспособността там е много сериозен. Моите опасения са, че те ще се присъединят, ако Естония се присъединя. Риска е тя да се превърне във втора Португалия. Да, Естония е гъвкава, но има спад на номиналните заплати. Ако ги сравним с последните 8 години, това обаче е слабо. В повечето страни от Балтийския регион заплащането пада. Аз не смятам обаче, че те ще могат да се възстановят конкурентоспособността чрез намаляване на заплащането. Мисля, че от техен интерес а, а, да гледат много сериозно на въпроса за конкурентоспособността си. Мисля, че всички сме съгласни, че има два модела в страни на растеж има страни с много бързо растящи, конкурентоспособни отрасли, насочени към износ, но има и страни, където са заделени много средства за непроизводствени сектори, за сектора на а, недвижимите имоти и прочее. Мисля, че трябва да има нюансиране на, на подхода за а, новите страни, за балтийските страни, Румъния и България, но не а, сериозна ревизия на модела. Благодаря, господин а, Кериманс. Няколко думи по поставените въпроси. А, на въпроса на Якоб Сари за политическото измерение в страните, които се справят по-добре с кризата. Може би ще ви разочаровам, но няма да се спирам подробно на този въпрос. Има обаче проучвания, които показват а, какъв а, тип правителства, дали еднопартийни или коалиционни а, правителства а, са тези, които имат по-силно влияние върху а, растежа. Има проучвания, които а, са свързани и с настоящата криза. Нека да кажа нещо за Полша. Вие споменахте тази страна и какви полки можем да си извлечем, че тази страна се справи толкова добре с кризата. Мисля, че вече беше подчертано тук, че трябва да видим какви са характерните и черти. Имаше добра фискална политика. Често се подчертава, че тази страна е относително голяма и относително затворена економика. Едва 40% е търговията в сравнение с ВВП. Може би това е причината, по която тя се справи толкова добре. Една друга причина е, че нямаше толкова много инвестиции в тези а, токсични активи. Както подчертаха някои от ораторите, не защото сме голяма економика или затворена економика, можем да избегнем кризата. Да вземем за пример Румъния, която също е относително голяма страна, не чак толкова колкото Полша, но важното е доколко тя е отворена за търговия. В Румъния тази отвореност е относително толкова колкото Полша. Въпреки това, Румъния беше сериозно засегната. На следващо място беше зададен а, въпрос а, от господин Зил за а, предоговаряне на а, фиксираният а, валутен курс на Латвия. Това е трудно решение. Вие казахте в а, вашето изложение, кои са някои от елементите. Девалвацията би била добра, тогава ще може да изнасяте повече. Един от проблемите на Латвия е огромен дефицит по текущата сметка. Внася се много, няма достатъчен изток, е, е, износ, е, има висок дълг, така или иначе. Скоро, скоро време трябва да се променят нещата, за да се намери решение на проблема. На следващо място валутния борт дълга на домакинствата е деноминиран в евро, преобладаващо. Ако девалвирате, вие ще трябва да платите целия си външен дълг. 30-40% по-скъпо ще ви излезе това. Затова изборът е труден, затова решението беше да не се девалвира. На следващо място, нещо, което също изигра роля – това би означавало, че обвързването с еврото не е чак толкова добро и това би било сигнал, че политиката, която е следвана за фиксиран валутен курс, за приемане на еврото окончателно, не е била правилна стъпка. Има дискусии дали трябва да се отива в RMM2, ако има фиксиран валутен курс, може директно да се, дали може директно да се премине към окончателно приемане на еврото. И това са някои аргументите срещу приемането на тази политика. Ще спра до тук. Председателката, искаме също да чуем заключителните думи на госпожа Шмиткова. Аз искам да направя три коментара. Първият е свързан с ролята на надзора. Бяха направени няколко коментара по време на дискусията, на които искам да отговоря. Ние не обърнахме достатъчно внимание на националния надзор по време на кризата. Както беше споменато, има трябва да се отчита чуждестранната собственост на банките. Те носят ноу-хау, но увеличават и риска. Надзора трябва да намали риска, да, да установи кой е макрориска, системния риск, да преговаря с чуждестранните банки да интернализират тези рискове в своите системи за управление на риска. Ако това не стане, тогава участието на чуждестранните банки увеличава валутния и кредитния риск. Но именно надзорния орган е този, който трябва да направи нужните тестове за устойчивост и да установи рисковете. Относно Балтийските страни, там има отговорна политика, но частния сектор не е бил толкова отговорен. Отново надзорният орган тук е този, който не трябва да допуска банките да се излагат на такъв макро риск. Частният сектор е твърде задлъжнял и ако това е така, те трябва да спрат да, отпускат заеми. И това трябва да бъде установено от надзорния орган ако финансовия а, сектор а, помага на реалния сектор, допълнително задлъжнява, това не е отговорно поведение. Знаем също, че домакинствата в новите държави членки не са добре финансово подготвени в Чехия. Например, а, ние организирахме програми на всички нива, за да подобрим финансовата информираност на домакинствата, за да не се натъкват на подобни проблеми в бъдещето. Публичният сектор също трябва да организира обучение за недопускане на подобен риск. На следващо място за политическата култура, за, поли... за а, различията. Аз не съм политически економист, затова аз искам да се спра само на ролята на институциите в тези страни. Тази роля не е еднаква. Нещата са свързани отново с доверието. В новите държави членки централните банки имат независимост. А, и това се потвърждава от всички институции, от правителството, от парламента, те настояват, че Централната банка е независима институция и в такива случаи на страната се гледа с по-голямо доверие. Следващия коментар дали плаващия валутен курс е нещо добро. Зависи, разбира се, от ситуацията в конкретната страна, но ако това е страна, която работи по изпълнението на критериите за сближаване, и ако няма отворени трудови пазари, тогава този курс е компенсация за негъвкавия пазар на труда и помага на страната както в процеса на конвергенция, така и при справянето и с различни типове сътресения. Вие казахте, че това също е въпрос на солидарност. Аз не говоря тук за конкурентна девалвация, да има една гъвкава система, която да позволи страната да се доближи до средните стойности на БВП. Благодаря, каза председателката. Искам да благодаря на всички участници в нашия панел за техните презентации. Искам сега да поканя господата Хайл и Зулик да дойдат на трибуната за следващото ни заседание. Втората част е посветена на структурното въздействие и ролята на кохезионната политика в стратегията за излизане от кризата. Първият оратор е господин Питер Хайл от кабинета на министър-председателя на Унгария, бивш заместник директор на Унгарската агенция за национално развитие. Вторият оратор е господин Фабиан Зулик от е, Центъра за европейска политика. Господин Хал, имате думата. Благодаря, госпожо председател. както знаете, аз, аз представлявам правителство, но днес ще говоря като практик. А, Заглавието на моето изказване е ролята на кохезионната политика след кризата. Много актуален въпрос. Въпросът, който ни беше зададен преди семинара е степента, до която кохезионната политика може да е важен елемент от политиката за преодоляване на кризата и също така в дългосрочен план как да се свърже кохезионната политика с стратегията за излизане от кризата и за изпълнение на стратегията Европейски съюз 2020. Основният, основните въпроси са какво е въздействието на кризата от гледна точка на кохезионната политика, как беше използвана кохезионната политика в периода на кризата. Също така с оглед на прегледа на бюджета, имаме ли нужда от нова политика? Моето заключение е, че кохезионната политика трябва да се запази, коригира и консолидира. И така, какво е въздействието на кризата? Какво е предизвикателство? Какво беше предизвикателството пред нас? Както знаете, економическото разнообразие в Европа се засили след разширяването. Основната мисия на кохезионната политика е да намали различията между отделните региони. Много е важно това, че въздействието на кризата е, е териториално диференцирано. Е, няма да правя различия между... Няма да правя разлика между отделните категории, но може би трябва да видим проучването на Комисията региони 2020. Е, там е казано, че в дългосрочен план е, климатичните промени, енергийната сигурност, социалните системи, зелената економика са предизвикателства, които са с различна сила в различните региони. И при кризата шокът в различните региони беше различен. Във всички страни, всички региони, е, имаше криза с кредитите, пазарите се свиха, увеличи се безработицата и възникна проблем с балансирането на бюджета. Новите държави членки са на по-низко равнище на економическо развитие, економиката е по-малко конкурентно способна, инфраструктурата е недоразвита, има по-малко средства за инвестиции и в източна Европа някои страни имаха проблеми с енергийната сигурност. Няколко пъти говорихме за Унгария. Там а, нивото на държавния дълг е много високо и се влуши от а, ограничен достъп до международен капитал. Ние продължение няколко години е, следвахме пакет на економии, е, насочен към възстановяване на баланса на бюджета. Също така валутния курс беше уязвим, е, съчетан с, с ниско ниво на заетица. Как може да помогне кохезионната политика? Европейската комисия през 2008 година прие пакет за преодоляване на кризата. Там са включени много мерки, които са свързани с кохезионната политика. Европейската комисия се опита да мобилизира всички налични средства, които да бъдат предоставени на правителствата. Смяташе се, че това е пътят за преодоляване на кризата. Авансовите плащания за държавите членки се повишиха. Европейската комисия осигури възможност а, за а, финансиране в началото на проекта. Също така се разшири а, периода за плащане В момента има опасност от неизплащане на средства поради кризата. Освен това, Европейската комисия предприе няколко инициативи за предоставяне на средства за малки и средни предприятия. Освен това, Европейската комисия даде възможност на държавите членки да променят програмите си промениха се основните фактори и затова Европейската комисия прие един по-отворен подход. Също така се приеха промени в правилата на кохезионната политика – ние сме в втората година на сегашната финансова рамка и бяха предприяти няколко мерки, които да улеснят процедурите за бенефициентите. Аз няма да ги споменавам изчерпателно, но те оказаха конкретен ефект. Разбира се, имаше и някои недостатъци. Някои резултати не бяха постигнати Например, им не беше много ясно каква роля може да изиграе кохезионната политика като инструмент за развитие. Аз мятам, че тя трябва да бъде малко по-гъвка и също така трябваше да бъде насочена и към мерки за енергийна ефективност. Държавите членки предприеха също така свои мерки ние проучихме проучвания от други държави членки. Те а, говорят за това, че поне 11 държави членки са предприели промени. Също като Унгария, те се опитаха да пренасочат финансирането към малките и средни предприятия, също така и към големи инвестиции, чиято цел е да увеличи търсенето на пазара. Опитахме се да намалим и да облегчим изискванията за съфинансиране, за да могат бенефициентите да имат по-добър достъп до финансиране. В Унгария имаше компенсация за промяната във валутния курс. Опитахме се да намалим изискванията за обезпечения, както и бюрократичните процедури. Мисля, че в, като обобщение можем да кажем, че се увеличи Увеличиха се държавните разходи, кохезионната политика даде възможност да се повиши ликвидността на пазара, особено за малките и средни предприятия. Препрограмираха се средства, трябваше да се приложат нови инструменти, особено за малки и средни предприятия и всичко това се оказа много важно за страни като Унгария, където без това финансиране държавата нямаше да може да окаже подкрепа на най-силно засегнатите. И какви заключения можем да извлечем за кохезионната политика в контекста на новите предизвикателства? Обикновено на кохезионната политика се гледа като на инструмент за солидарност. Тя е, е тя е свързана с Лисабонската стратегия за и Европейската стратегия 2020 година, но всички, които работят с кохезионната политика, знаят, че това не е политика за бедните, не за отваряне на пазара, това е политика за конкурентноспособност и целта и основният бенефициент е цяла Европа. Е, кохезионната политика може да се използва е, както в краткосрочен, така и дългосрочен план. Освен това, тя може да се прилага по различен начин в е, различните региони. Сега по отношение на дебата, който се води за стратегията Европейски съюз 2020 година – в първоначалния си вид там не се говори за кохезионната политика. Документът за бюджетният преглед раздели тази политика на няколко части. Защо? Кохезионната политика е второто по значение перо в Европейския съюз. Ето защо всички, които искат средства да се пренасочат към нови, към други политики, трябва да насочат критиките си към кохезионната политика. Има и други причини. Смята се, че не е необходимо Европейският съюз да, да изразходва средствата си за други пера. Аз мисля, че новите инструменти да се въвеждат само тогава, когато е задължително. Например, нито в научно-развойната дейност, нито в опазването на околната среда или транспорта, политиката на Европейския съюз не разполага с институционалните структури и с правилата за изразходване на големи средства в полза на економиката. Само кохезионната политика може да направи това, тъй като там има стратегическо програмиране и финансиране се от държавите членки и се основава на принципа на субсидиарност. Аз мисля, че всичко това води до едно заключение, а именно, че кризата сочи, че Европа като цяло има нужда от политика, от обществена политика за инвестиране в публичния сектор. Въпросът не е дали ни харесва Лисабонската стратегия, дали ни харесва научно-развойната дейност. Всички искат това. Мисля, че има консенсус за Лисабонската стратегия. Въпросът е как. Отговорът е, че се нуждаем от комплексна политика, която да, да може да се прилага по различен начин в различните региони, в която е предвиден механизъм за изпълнение, където да са предвидени съответни гъвкави механизми. Без да забравяме за солидарността, мисля, че кохезионната политика трябва да бъде нов инструмент, и може би да се превърне в стълпа на економическото развитие. Благодаря. Господин Фабиан Зулик има думата. Um, Благодаря ви много. Само няколко встъпителни думи. Аз съм от Европейския център за политика. Ние сме независим мозъчен тръст, базиран в Брюксел. Ние проявяваме критичност по някои от а, проблемите. Ще се спра на два основни въпроса, свързани с днешния семинар. Аз не съм се фокусирал обаче на това, как е използван кохезионния инструмент преди кризата. Вместо това аз ще се фокусирам върху бъдещето, на къде да вървим, какво да направим по-нататък. Трябва да разгледаме какви са основните предизвикателства, пред които сме изправени в новите и в старите държави членки. Има доста средносрочни и дългосрочни предизвикателства. Аз съм изброил някои от тези предизвикателства. Списъка не е окончателен. Бих могъл да добавя още. Но те са, мисля, достатъчни при а, всяка политика. Прякия е ефект върху кризата Някои от проблемите съществуваха и преди е, кризата. Може би кризата ги е задълбочила, но те съществуваха и преди. Ние чухме за уязвимостта на новите държави членки в предишната дискусия, но те са изправени претрудна среда и в бъдеще. И аз ще се спра на този въпрос след малко. Дали кохезионните инструменти са верните мерки, които трябва да използваме за справяне с тези предизвикателства? В миналото се заявяваха някои съмнения, доколко ефективни са тези кохезионни инструменти, но а, за сега липсва нещо по-добро за новите държави членки. И аз ще се спре на този въпрос също след малко. Има индикации, че кохезионните инструменти са помогнали на страните да смекчат ефекта от кризата. Има проучване на Комитета на регионите на платформата Лисабон, която показва, че има такъв ефект. Това е положително, но има и региони, където такова влияние не е изпитано когато гледаме за бъдещите основни предизвикателства. Мисля, че има две условия, на които трябва да се отговори, за да могат тези инструменти да са достатъчни. Трябва да са мащабни, те трябва да бъдат гъвкави, трябва да реагират на предизвикателствата, трябва да има допълнителни мерки, трябва да има последователност и ефективност, особено с по-широките мерки на политиката аз ще се спра на всеки един от тези елементи. И така, като започна с мащаба. Кохезионните инструменти са малка част от обществените разходи, макар и голяма част от европейския бюджет е са само 4% от вратния вътрешен продукт на Европейския съюз, т.е. са малки, но са по-значителни в новите държави членки, тъй като те имат по-низко БВП. Те са по-важни, когато говорим за публичните инвестиции, а не за текущите разходи. Те финансират повече инвестиционни проекти, затова играят по-важна роля в тази област. не е необходимо да се набират тези средства. Има по-малко изкривяване има също леверидж, което е ефект върху публичните и някои частни разходи. А, има а, доста а, случаи, в които плащанията се правят в началото на периода, но за по-нататък остават по-малки средства. Има и други сред... източници на финансиране. Вече чухме за Европейската инвестиционна банка която а, допринася за справянето с кризата. Това, което би казал за новите държави членки като цяло, че мащаба е значителен на тези инструменти, но ако са твърде а, на широко разпространение, ефекта ще бъде по-ограничен. Когато говорим за скорост, структура и гъвкавост, а, трябва да споменем, че има значителни подобрения при отговор на кризата. Аз считам обаче, че реакцията е твърде бавна, твърде бюрократична. И това не е само на европейско ниво, а в някои страни, където системите са по-сложни, отколкото други, ефектът е по-голям. Трудно е да се а, прехвърлят средства за различни приоритети, да се добавят нови приоритети. Има възможност да се а, преразгледат а, програмите, тъй като кризата показа, че това е необходимо, но процесът е труден. В страните много заинтересовани лица са засегнати и затова трябва да се държи сметка. Освен това трябва да се държи сметка и за географското положение. Разходите са свързани с дългосрочните стратегии, с оперативните програми и те са по-подходящи за дългосрочни, отколкото за текущи а, разходи. Т.е. необходимо е да има планиране и то а, многогодишно планиране. Сегашния период обхваща 2007 и 2013, сега се мисли за периода след 2014. Но що се отнася до незабавния ефект върху кризата, мисля, че тогава вече ще е твърде късно. За допълнителността. Откъде да дойдат средствата? Като се има предвид кризата, трябва да подчертаем, че има липса на вътрешно финансиране в голяма степен, има висока потребност от средства. Има също затруднения в страните да намерят нужното съфинансиране. Има и тенденция да се финансират по-скоро ключови програми. Под това имам предвид, че често кохезионните инструменти се използват за финансиране на новаторски програми, които не биха били финансирани по друг начин. Сега публичните финанси са затруднени, затова много страни в момента финансират някои по-основополагащи програми, отколкото преди в кризата стана ясно, че се има финансиране в по-нетрадиционни сфери. Например, има нужда от е, кредити, който се осигурява, не се осигурява обаче в достатъчна степен от финансовия сектор. За последователността и ефективността. Какви са широките политически мерки, които трябва да са обвързани с кохезионната политика. Имаме Европейския план за економическо възстановяване, за подкрепа на бизнеса, на пазара на труда, за увеличаване на търсенето, за инвестиции в инфраструктура. Както беше споменато, кохезионните инструменти всъщност свършиха много добра работа. Може би те са по-ефективни в дългосрочна перспектива по пазара на труда, инвестиции в инфраструктура, както и в средносрочен план допринасят за увеличаване на търсенето. В този контекст преминаването към интелигентна, зелена и всеобхватна економика, това е предвидено и в стратегията за 2000, до 2020. Тази стратегия е много важна, аз ще се върна на тази тема по-късно. Трябва да направим така, че финансирането засилва или поне не противоречи на реформите. Ако вземем за пример пазар на труда, ако финансирането се използва а, за да бъдат а, намалено а, предлагането, това може да създаде проблеми с заетостта и няма да допринесе дългосрочна перспектива за економиката. Относно ефективността, трябва да кажем, че има различно различна скорост в изразходването на средствата. Това обаче не означава, че средствата ми примерно са изразходвани добре. Ние още не сме направили такъв анализ за ефективността на средствата и доколко добре са изразходвани. Но увеличаването на скоростта не доведе до намаляване на ефективността и това е важно. Какви са възможностите в бъдеще? Едно от нещата, което може да се види в Европейския план за економическо възстановяване, е свързано с фискалния стимул, но този стимул трябва да бъде временен. За повечето страни, за които говорим, отеглянето на този стимул след 2010 ще доведе до отнемане на средства от кохезионните инструменти на място. Ако сега решим да използваме повече средства, за да се справим с кризата, ще са необходими месец, ако не година, за да достигна средствата до съответните места. И в този случай ние по-скоро ще оттегляме от системата средства, отколкото ще влагаме в нея. Въпроса за отпускането на средства в началния период, е, както казах и по-рано, остава по-малко средства за остатъка от е, периода. Дългосрочният е, ефект от кризата ще остане още известно време. Пазара на труда, може би ще се възстанови по-бързо, но има проблеми с финансирането на инфраструктура, има различни ситуации в различните страни. Дългосрочната перспектива, както я виждам аз, е свързана с стратегията 2020. Трябва да гледаме на финансирането отвъд сегашната криза и да гледаме на средносрочните и дългосрочни перспективи за гарантиране дългосрочен растеж, което означава да се отчита потенциала за растеж в новите държави членки. Дългосрочните проблеми са свързани с конкурентоспособността на новите държави членки и мисля, че кохезионните инструменти трябва да бъдат еднакво прилагани за старите и новите държави членки. Трябва да инвестираме в бъдещ ще растеж в развитието на конкурентни преимущества, също да се подобрят възможностите за кредити чрез Европейската инвестиционна банка. Трябва да се фокусираме върху по-ключови политики и тези инструменти трябва да служат като катализатор за промяна и реформа. За в бъдеще, за каквото и да се харчат тези средства, ние трябва да подобрим механизмите за осигуряването им. Трябва да видим по какъв начин разходите Средствата се използват в регионите по изпълнението на оперативни програми, за да се стигне до предвидения ефект. Трябва да се съпротивляваме на изкушението да се справяме само с средносрочни проблеми, а не с дългосрочните дисбаланси, чрез използването на тези инструменти. Мисля, че кохезионните инструменти трябва да бъдат използвани за изпълнението на стратегията 2020, но това е малко вероятно предвид на многогодишната рамка. Можем обаче да започнем дискусията за следващата финансова перспектива, за какво ще се изразходва тези средства, дали става дума за преразпределение, за солидарност, за бъдещи инвестиции, за какво да ги използваме след 2014 година, какви да бъдат основните сфери, в които да бъдат харчене, как да максимизираме ефекта от кохезионните инструменти и да започнем дискусия колко а, да бъдат тези средства и кой да ги получава. И в заключение искам да подчертая, че е много важно кохезионната политика, предвид на нейния мащаб и характер, да бъде силно фокусирана върху ясни приоритети, тъй като ако е твърде на широко разпростряна, ефекта ще бъде по-ограничен. Аз не мога да кажа какви да са приоритетите, но очевидно това трябва да е, бъде включено в дискусията за следващата финансова рамка. Благодаря, господин Зиле. Разполагаме с около половин час за въпроси и отговори. Въпроси може да задават всички колеги, които проявяват интереса. Вероятно ще имаме 2-3 кръга от по 3-4 въпроса. Госпожа Перес. Благодаря на двамата експерти. Аз смятам, че втората част на семинара би могъл да се озагови последния начин? От какви инструменти имаме нужда, за да улесним сближаването между държавите членки? Затова ви задавам въпроса. В, по време на тази криза, както в еврозоната, така и извън нея, има едно сериозно предизвикателство пред Европейския съюз – и това е различието, а не сближаването на економиките. Всички стратегии за наваксване имаха за цел да намалят различията между държавите членки. В стратегията за разширяването, през последните две разширявания, се смяташе, че кохезионните фондове ще променят нещата. Вижте какво се случва. Моят въпрос е следният. Аз си слушал господин Хейл, е, подхода му е доста консервативен. Смятате ли, че това ли са инструментите, от които имаме нужда и достатъчни ли са? Е, не оставям на страна факта дали е, всичко това е осъществимо. Но въпросът ми, е като вас към експерт, достатъчни ли са тези инструменти? и как да направим така, че те да функционират по-добре. В еврозоната има по-малко механизми за сближаване. Е, имаме пакт за стабилност и растеж, но по отношение на, довид, на новите държави членки, кохезионните фондове, като че ли е, не осигуряват е, очакваното сближаване. Също така, господин Золек, вие казахте, че при кохезионните фондове трябва да си дадем въпроса дали те са средство за наваксване или пък средство за постигане на целите на Лисабонската стратегия. Чуваме, че кохезионните фондове са обвързани с финансовата перспектива. Аз смятам, че е, когато предоговаряме е, новата финансова рамка, ние ще трябва да съобразим фондовете с е, новите приоритети. Имайки предвид обаче дебата, който се води за реформата в европейските фондове, бих искала да чуя вашето становище. Последни два въпроса по отношение на използването на кохезионните фондове се води дебат и се казва, че с оглед на кризата, може би тези фондове да се използват при по-малко съфинансиране от държавите. Това е, блокира, това е блокирано в а, съвета. Смятате ли, че в а, контекста на кризата нещата могат да се променят? и в тона следващ детайл, господин Зулек, създавате впечатлението, че не сте за краткосрочното използване на кохезионните фондове, ако правилно съм разбрала. Смятате ли, че, е, са, че мерките, които са предприяти, е, са грешка? Госпожа Янсен. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря за материала, който ни беше раздаден. Дискусията е много важна и едва ли някой би искал да се ограничи, уреже използването на кохезионните фондове за на новите държави членки. Ако въобще се говори за урязване, то ще е за старите държави членки. Искам да попитам следното. Господин Зулик каза, че ние трябва да се придържаме към същностната политика. Всъщност, какво е същност на основна политика? Господин Хайл спомена необходимостта от основна същност на политика, но гъвкавост също така. Е, и наблюдаваме ли препрограмиране, от какъв тип гъвкавост ще имаме нужда в бъдеще? Благодаря. И аз имам един много кратък въпрос към ораторите. Аз мисля, че ролята на малките и средни предприятия е много важна за сближаване на економиките. Това въжи не само за новите, но и за старите държави членки. Това е много важно за създаването на нови работни места. И въпросът ми е как може да се подобри достъпа до кохезионните инструменти. И тъй като приключихме, не, всъщност госпожа Гън има въпрос. Благодаря. Ще говоря на, хуа... на унгарски. Що се отнася до изложението на господин Хел. когато вие говорихте за основата на кохезионните инструменти, е, когато те се е, създаваха, никой не мислеше за криза. И сега е много важно да противодействаме въздействието на кризата и да видим с какви инструменти можем да смекчим въздействието на кризата. В резултата на резултатите от тези мерки би трябвало да се замислим допълнително за бъдещето на тези кохезионни инструменти. Това е много важно, защото ако да обединим двете презентации, ще открием някои противоречия, според господин Хейл. Кохезионната политика би трябвало да продължи да поставя акцент върху сближаването и конвергенцията. И в другата презентация се каза, че ние трябва да бъдем по-предпазливи. Не бива да използваме тези инструменти за краткосрочни цели. Според мен стратегията Европейски съюз 2020 година ще предопредели приоритетите, около които ще се разработи бъдещия бюджет. Как гледате как виждате промяната на ориентацията на, в тази политика? какви промени ще настъпят в политиката? Кое ще се запази в политиката с оглед на стратегията Европейски съюз 2020 година? Как оценявате стратегията 2020? Не виждам други искания. Затова ще дам думата на вас, за да отговорите на въпросите. Въпросите бяха действително много интересни. Първият въпрос на госпожа Берес. Дали разполагаме с инструментите, които са ни необходими? И дали считам, че кохезионната политика е направила това, което се очакваше от нея предвид на кризата, защото не е помогнала в по-голяма степен. Основният дебат, който се води, когато обсъждаме кохезионната политика, е свързано с ефективността. Кохезионната политика е също толкова е, ефективна, колкото е политиката, която тя финансира. Ако знаем как да създаваме устойчиви работни места как да имаме а, ефект върху околната среда и енергийната ефективност, тогава кохезионната политика ще има по-голяма ефективност. Ако имаме а, лоша политика, която се финансира чрез кохезионните инструменти, резултата няма да е добър. Европейският съюз а, може да разработва много добри стратегии, като Лисабонската стратегия, например, но от държавите членки зависи да разработят онези политики, които да приведат на практика тази стратегия на място. Иначе публичните инвестиции никога няма да са достатъчни, данъчното облагане, образованието, регулирането, Правителствата, националните парламенти трябва да оказват също толкова силно влияние върху кохезионната политика. Кохезионната политика е сложен инструмент. Тя има дългосрочно програмиране. Базира се на економически анализ, който ни дава ясна представа за това какво искаме да постигнем Базира се на управление на много нива, като се ангажират местните и регионални власти, се получава повече информация, отколкото ако разчитаме само на секторните политики или на идеите на централната власт. Затова участието на регионите в тази политика е много важна. Така че програмния характер, партньорството, съфинансирането, също набирането на, на, на частни средства, всичко това създава инструмент, който е много по-добър от много друго, което би могло да се направи чрез европейския бюджет. Аз съм посветил години от живота ми по програмата ФАР, един чудесен инструмент. Единственият сериозен проблем беше, че се ръководеше от, от Брюксел, а не от държавите членки. Затова беше твърде тромав и не действаше добре този инструмент. Относно солидарността и конкурентоспособността и връзката между кохезионната политика и Лисабонската стратегия или стратегията 2020. Надявам се, че бях ясен че кохезионната политика и сега е силно обвързана с Лисабонската стратегия. Когато изготвяхме сегашната програма, имаше много практически инструменти, много политически механизми, които гарантираха, че няма да се реализират програми, които не са свързани с Лисабонската стратегия. Кохесионната политика и този а, стратегически програмен подход, който се введе през 2007 година, ни а, позволява да се справим и с това, което ще бъде заложено в стратегията 2020. Има конкуренция между а, сближаването и целите свързани с конкурентоспособността. Новите държави членки нямат много различни идеи за това какви да бъдат економическите им политики по изпълнението на задачите, заложени в Лисабонската стратегия или стратегията 2020. Трябва от самото начало да се определи какви средства да бъдат заделени за научно-изследователска и развойна дейност, например. Ние се нуждаем не толкова от, от средства, колкото от ясно определене на, на политиката. Вие също говорихте за инициатива за намаляване на необходимото съфинансиране и че това предложение е блокирано в съвета. Искам да кажа две неща. Действително, аз бях в работната група на съвета и, за съжаление, не постигнахме нужното разбирателство. Друг проблем беше, че предложенията, които се правеха за използване на съфинансирането, щеше да струва допълнителни средства. Имаше предложения, които можеха да постигнат целта без допълнително агрегиране на средства от европейския бюджет но не постигнахме достатъчно съгласие по тези въпроси. За репрограмирането и гъвкавостта на въпроса на госпожа Янсен. Най-напред нека да кажа, че аз не защитавам а, а, кохезионната политика, защото се боя, че а, ще има намаляване за новите държави членки. Всеки, който започва дискусията особено от страните, които са нетни вносителки, имат доста силни аргументи. Но аз считам, че това е политика, която не е само инструмент за солидарността, въпреки че и такава роля трябва да играе. Но ако оставим на страна погрешната идея за а, ренационализиране на тази политика и да позволим на страните да заботят политиката си развитие сами, които се казват защо да пращаме пари в Брюксел и след това да ги получаваме обратно чрез много сложна бюрократична процедура. Ако вземем, например, Ирландия между 2000 и втора и шеста, те имаха национална програма за развитие от 56 милиарда. 8 милиарда бяха европейски пари, една малка част. Е, това, което искам да кажа, че за всички страни нетни вносители и нетни а, бенефициенни ти има възможност да използват като основа стратегията 2020 за всички политики за вътрешно развитие, дори тези, които се финансират с вътрешни източници. Не трябва да се ограничаваме само до това, което плаща Брюксел. Трябва да обединим националните и европейски усилия, така ще имаме много по-силна политика за постигане на поставените цели. И това а, не са фантасмагории, но ние трябва да се извлечем полки от кризата. За малките и средни предприятия, мисля, че основното тук беше направено от, чрез инициативата Джереми през 2007 трябва да кажем, че това не беше лесно. Малките и средни предприятия се нуждаят не само от а, а, безвъзмезна помощ, но и от а, кредити. Малките и средни предприятия трябва да се стремят да увеличават приходите си, да запазват работните места, да разширяват дейността си. Инструментът Джереми, който представя, дава гаранции за рисков капитал, има много положителни страни, но нямам време да се спирам подробно на него. Основното беше да се върви именно по посока Джереми. И аз се радвам, че комисията си отвори очите за тази нужда. И на последно място, дали има противоречие между кохезионната политика, политиката а, на конкуренция, краткосрочни и дългосрочни цели. Мисля, че и двамата оратори тук казахме, че кохезионната политика може да бъде основният инструмент за реализирането на стратегията 2020. Благодаря, господин Зулик. Бихте ли ли нещо. Само няколко коментара. Първо, разполагаме ли с всички необходими инструменти, за да насърчим сближаването между отделните държави членки? Да, имаме наченки на, инструмент, на такъв инструмент, но не пълноценният елемент. Не си поставяме ясни и конкретни цели и след това не приемаме, не, не приемаме инструментите, с които да ги постигнем. И това е нашето основно предизвикателство за стратегията 2020. Не само да вземем решение за целите, а и за това как да бъдат постигнати целите, с какво разполагаме. Кохезионните инструменти са само една част от тези средства, но трябва да сме наясно с това, как, с какви точно средства разполагаме. Мисля, че в някои важни области не разполагаме с необходимите инструменти. Ще спомена съвсем накратко някои от тях. В много от новите държави членки не се инвестира достатъчно в образованието, пазара на труда, професионалното обучение – пазара на труда не дава възможност да се е, предприеме е, необходимата за бъдещето стъпка. В бъдеще трябва да се е, засили потенциала за растеж. Част от това е необходимо, за да се сближат економиките и също така, за да се повиши качеството на живота. Що се отнася до съфинансирането, жалко е, че на времето не беше постигнато споразумение. Имаше си причини за това. Но тогава, когато преживяваме криза като настоящата, трябва да използваме по по-гъвкав начин съответните инструменти и средства, с които разполагаме. Тогава, когато обаче средствата са предвидени по бюджета за конкретни разходи, е много трудно да се направи препрограмиране. Дали е било грешка да се, финанс... да се е, изплаща средствата в началото на проекта? Не казвам, че в... навремето времето си това е било грешка. Аз мисля, че това вече не е необходимо, тъй като средствата за стимулиране на економиката вече би трябвало да започнат да намаляват. Освен това, дали кризата е краткосрочна или дългосрочна, ако кризата е краткосрочна, да, трябва да направим всичко възможно, за да преодолеем този период. Тогава, когато става дума за дългосрочна криза, подходът трябва да е различен, тъй като ще се изправим пред същите проблеми, но ще имаме по-малко средства. Що се отнася до същностната политика? Основната ми идея беше, че все повече държавите членки финансират политики, които в против... които в други обстоятелства не биха финансирали. Не става дума за новаторски политики, а става дума за политики, които гражданите очакват държавата да подпомага. За малките и средни предприятия много е важен въпросът за изпълнителните агенции. Много е трудно малките и средни предприятия да участват активно в процеса на финансиране, така че много е важно кой осигурява финансирането и дали привлича достатъчно малките и средни предприятия средствата преминават през посредници, разбира се, и затова те играят важна роля в процеса. Също така, мисля, че трябва да се инвестира в повишаване на нивото на уменията, в пазара на труда, за да може макти и средни предприятия, които да не могат сами да инвестират в човешкия капитал, да разполагат с достатъчен достатъчно възможности да ползват такъв капитал. В бъдещето ние се стремим естествено към сближаване, към устойчив растеж и разбира се ще трябва да се решават краткосрочните проблеми, свързани с излизането от кризата, но в дългосрочен план трябва да инвестираме в устойчивия растеж и мисля, че тук е връзката с стратегията Европа 2020 година. Трябва да се постараем този път да имаме стратегия за економическо развитие, която да разполага с необходимите инструменти, така че да постигнем това, към което се стремим. Госпожа Хюбнер има един последен въпрос. Заповядай. Да, ако има време, много ще се радвам да мога да задам един въпрос. Малко се чувствам объркана, Фабиан, когато говореше за а, предоставянето на средства в началото на проекта. А, това беше под формата на авансово плащане и това се извърши в рамките на съществуващите програми. не се, това не е свързано с нов пакет за стимулиране на економиката. Бях малко изненадана от казаното от вас, така че ще ви моля да поясните. Вторият ми въпрос е следният. Има много слабости в стратегията Европейски съюз 2020 година. Може би не е сега времето да ги обсъждаме. Има Онова, което очудва обаче е, че не се обръща внимание на разнородността на Европейския съюз. Документът е странен, тъй като не прави разграничение между отделните части на Европа от економическа гледна точка и от гледна точка на проблемите пред развитието и потенциала за развитието. И аз се чудя дали една стратегия която не дава възможност да използваме разнообразието на Европейския съюз, от което много се гордеем, дали можем да разчитаме на такава стратегия, която е териториално сляпа. Освен това, можете ли да направите връзка между Европейски съюз 2020 година и бъдещата кохезионна политика? Когато се замисля за ролята на кохезионната политика, виждам, че това е способността и да свързва краткосрочния пакет с дългосрочно развитие. Защото всъщност стратегията се основаваше, това беше дългосрочна стратегия за, развиван, за развитие. Сега връзката между кохезионната политика и Европейски съюз 2020 е естествена. Не само защото европейски, кохезионната политика разполага със значителна част от бюджета. В този контекст има альтернатива за механизма за изпълнение. Нещо, което отсъства от стратегията Европейски съюз 2020 година. Или се продължава по сегашната линия, т.е. секторния подход, защото Европа 2020 предлага секторен подход към развитието, което би трябвало да доведе и до секторен бюджет. Или и това би означавало 100% предвидени средства за всеки инструмент. Или альтернативата е механизъм за управление на кохезионната политика, който на дава на държавите членки и регионите гъвкавост. Тя е необходима, защото всички ние сме тръгнали от различно ниво и се нуждаем от различни мерки. Навсякъде в Европа има нужда от различни мерки. И аз искам да ви помоля да коментирате и да кажете дали трябва да предпочетем секторния подход или пък кохезионна политика с предвидена и заложена гъвкавост. Благодаря. Много важни въпроси, госпожо Хюбнер, но се боя, че нашите оратори разполагат с по минута и половина всеки един от тях. Е, е. Да, мисля, би било добре би било грешка да има а, стратегия, която ни отчита регионалните а, аспекти. Или да имаме секторни а, стратегии, без да отчитаме това, което се случва по места. Ако говорим за зелена економика, кой в Генерална дирекция околна среда ще може да предложи инструментите, които трябва да бъдат създадени за инвестиции в околната среда в Европа това могат да го направят а, хората по места. Аз пътувах а, в, а, в Астрия и бях а, впечатлен, а, че всяко село се обявява what is in the 2020 strategy if we want за климатична община. Ние се нуждаем от а, кохезионна политика, а не някаква свръхполитика, която се налага отгоре. Това е ключа към териториалния подход. Що се отнася до гъвкавостта, мисля, че има основателни опасения, че не може средствата да бъдат разпростирани на твърде широко. Всяка страна трябва да определи своите приоритети и те трябва да отговарят на тези заложени в стратегията 2020. Всяка страна трябва сама да ги определи. Това е нещо, което може да бъде направено чрез кохезионната политика, а не чрез останалите секторни политики. Относно отпускането на средствата в началото на периода. Целта на този подход беше да се поддържа економическата дейност, тъй като имаше недостатъчна економическа дейност, недостатъчно търсене. При краткосрочна криза, ако считаме, че през следните години ще има възстановяване, тогава има смисъл средствата да се отпускат максимално рано, защото по-нататък ще имаме дейност, която ще може да захранва със средства. Когато обаче говорим за непрекъснато постоянно намаляване на растежа, тогава няма смисъл средствата да се отпускат в началото, тъй като това ще доведе до още по-големи проблеми с недостиг на средства. Относно стратегията 2020, мисля, че държавите членки, регионите трябва да имат гъвкавостта да решат върху какво искат да се фокусират. Трябва да има обаче съгласуваност на общите цели – в рамките на стратегията 2020. Зная, че в сегашния проект има доста недостатъци. Надявам се, че те ще бъдат преодолени при следващите редакции преди окончателното формулиране на стратегията. Инструментите трябва да бъдат правилно подбрани, за да се постигнат целите, които са се поставили а, страните. Благодаря. Искам да благодаря на всички наши оратори, искам да благодаря на всички колеги за участието. Мисля, че това беше много интересен, много ползотворен дебат. Искам да благодаря на преводачите за чудесната им работа. Следващото ни заседание е 11 март в Страсбург, когато ще обсъдим тематичната е, документ за бъдещите модели за финансов надзор. На 18 марта ще имаме публично изслужване за управлението и европейски средства за економическо и финансово възстановяване. Благодаря ви отново и приятна вечер!